се придържаме към правилата. Господин Кели има думата, защото той иска да се изкаже по процедура на въпрос. Много ви благодаря за отличната работа като председател на днешното заседание. Струва ми се, че